на тази страна и те ми казаха, че ще говорят за миграцията, тъй като това е европейски въпрос, както винаги е казвал Европейски парламент. И така, заседанието от 15 юни а, има вече своя протокол. Има ли някакви бележки по протокола? Тогава го приемаме.